Exactly. Dear colleagues, please, I would ask you to take... Скъпи колеги, ако обичате, заемете местата си да започнем заседанието, като приемем първо дневния ред. Зна, както знаете, първата част от е, програмата ни е съвместно заседание на економическата комисия и бюджетната. Ако сте съгласни да приемем дневния ред, е, добре дошла на Парванш Берес, която е новата координаторка за е, социалисти и демократи. Сега да минем на съобщения на председателя, такива няма и можем направо да преминем. Всъщност първо да приемем е, протоколите от заседанията на 13 октомври, 15 декември и 26 април, съответно 15 и 16 година. Одобрени са. И сега да е минем към разглеждане на проекто доклада на господин Бурги и Перванш Береш по бюджетните възможности, бюджетния капацитет на еврозоната. Те представиха много интересен и амбициозен проекто доклад. Обиколиха и проведаха, осъществиха важни мисии в някои европейски столици. Проведахме и съответни заседания, включително неодавна с е, госпожа Реглинг. Е, тоест много работа предхожда тези проект, този проект доклад. Благодаря за това, защото темата е изключително важна. Имахме бюджет, бюджет за единия пазар, но сега имаме и едината валука, валута и е, това е въпросът. Как можем да отчетем факта, че вече си имаме работа не само с един пазар, но и единна валута и как можем да допълним пазара за единния пазар с този за е, единната валута. И бих искал да дам думата на докладчика Рванш Берес. Благодаря, господин председател е, в духа на член 55 работим заедно двете комисии това е важен е, етап е, от момента, в който се представя работния документ, е, двата работни документа, всъщност ние обсъдихме ги на предходното заседание. Днес ще разгледаме самия проекто доклад, който възоснова на вече проведени дискусии с колегите беше с... Par nos реуни. Ще дуа dois Раймер Бъга, ки symétrie de ce qui la dernière fois, retardée. Е, смятам, че можем да говорим от е, името и на е, колегата, с когото работихме заедно в изработването на доклада. След това вече бяхме на, заедно на мисии, имахме много срещи, така че подхода ни е общо. Отправната точка, както си вие припомнихте, господин председател, е всъщност Днес сме изправени пред един, е, е, с, факти, които сочат, че европейския бюджет не е преразглеждан след приемането на еврото. Е, извън е, е, а това е, се отрази и върху инвестициите. Пакт, qui n'a à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 Uh, <clears throat> Благодаря, господин председател. Аз бях докладчик в Сянка и колегата ме помоли да взема думата от негово име, защото той е говорител на НП и има проява във връзка с 40 годишнината на нашата партия. Тя е в Люксембург. Та по тези причини аз го представлявам. Разбира се, че нямам нищо против. Той ме уведоми, че когато е прочел проекта доклада за бюджетния капацитет, е имал някои въпроси. Според него докладът очертава законодателната рамка, но е подвеждащ. Подвеждаще защото не ни дава коректна дефиниция на економическия и паричен съюз на първо място. На второ място еврото се вини основно за кризата с държавния дълг, като се пренебрегва действията на национално ниво, които са били погрешни, отлагането на необходимите реформи, непридържането към установените правила, увеличените и раздути обществени разходи, неустойчивите нива на публично задлъжняване, както и макроекономическите дисбаланси, трупани десетилетия наред. Ясно е, че всичко това не оставя никакво пространство за действие в момент на криза. Това казва Зигфрид. На трето място, според него, в доклада е изтълкувано превратно делото Прингъл и приложимостта на достиженията на правото на ЕС съгласно действащите договори. Също така се смята, че не се тълкува правилно член 125, клаузата за невъзможност за спасяване на банките. Според него ще бъде необходима промяна в договорите. На четвърто място в доклада не се казва, че бюджетният капацитет ще бъде ограничен по размер и всъщност няма да може да стабилизира държавите членки. Не може да се очаква да се помогне по този начин на държавите членки, които имат реални трудности. Както казах, член 125 не позволява програми за спасяване. На пето място в доклада се говори е, за превръщане на Европейския механизъм за стабилност в Европейски валутен фонд. Според него и тук би била необходима промяна на договорите, иначе това ще е невъзможно. В доклада се предлага създаването на пост Европейски финансов министр, но не се говори за министерство. Казва се, че трябва да има европейско финансово ведомство. Ние трябва да отхвърлим едно такова предложение според мнението на колегата. На седмо място, след 23-та точка, името бюджетен капацитет е заменено от СМЕ, МС ЕВФ. Това пак според докладчика не е възможно, ако не се направи промяна в договорите. Не може да има промяна в тази посока. би трябвало да се мисли най-вече за стимулите за структурни реформи по първия стълб. В осма точка се предлага три стълба за бюджетния капацитет. Само първата от тях може да бъде изпълнена без промяна в договорите. Освен това, Както вече беше посочено, бюджетният капацитет ще бъде твърде малък, за да може да поеме симетричните и несиметрични сътресения в еврозоната. Затова колегата предлага да се насочим към цел, която бюджетният капацитет ще може да изпълни. И на девето място, втория стълб е просто заявление на намерение, не се обяснява какъв е този фонд за черни дни, как всъщност ще работи. Освен това се споменава европейска схема за обещетения при безработица, но пак не е ясно как ще работи това. Този стълб е много неясен и не може да бъде прият като текст без да се разясни. Същевременно се говори за създаване на този фонд за черни дни, но една такава схема би била невъзможна без промяна на договорите – Освен това, тя не отговаря на позицията на нашата политическа група. Това получих от колегата. Благодаря. Много ви благодаря. Предполагам, че ще има някои съображения по законодателната част. Съдокладчика господин Бълге е тук. Заповядайте. Благодаря. Извинявам се, господин председател. Влакът Евростар имаше огромно закъснение, нещо, което не бях планирал. Но чух последните бележки на колегата Зигфрид и ще кажа много ясно следното. Ние, като докладчици, миналата седмица проведохме заседание, за да да прецизираме доклада възоснова на проведените срещи и разговори и е, в нашето седалище и с експерти. Е, работим, но трябва да стане ясно следното. Не можем да обсъждаме политиката на ЕЦБ, що се отнася до лихвите. Не можем също така да оставим ситуацията без промяна що се отнася до инвестициите и не може Европейския съюз с или Брексит да си остане такъв какъвто е в момента. Председателят на ЕЦБ неодавна спомена, че паричната политика сама по себе си няма да спаси еврозоната. Необходими са допълнителни мерки – това беше потвърдено и от доклада на ЕЦБ от април тази година. Беше казано дори и по-твърдо. Та, ето докъде сме стигнали. Нека ви напомня също така, че ноември или декември 1998 година още имаше доклад, в който бяха изложени много важни идеи – аз представлявам комисията по бюджети и няма как да не направя оценка на изпълнението на еврозоната. Беше създаден и инструмента, който помага на платежния баланс на държавите членки извън еврозоната. Този механизъм се използва и капацитетът беше увеличен след кризата. Нямаме такъв механизъм за самата еврозона, обаче. За мен е много важно всичко, което обсъждаме, да бъде обвързано с ясни условия. Не може само да говорим за поделяне на риска. Трябва да се поделя и суверенитет. В противен случай няма да има резултат. И разбира се, Нека първо видим какво можем да постигнем без промяна на договорите. Какво е възможно след това, ако се направи такава промяна? Всичко това е ясно. Самият аз не съм правен специалист – но доколкото разбирам, този фонд за чернини може да се реализира и без промяна в договорите. От друга страна, трябва да си даваме сметка, че има решение на съда. Ние сме твърдо решени политически да създадем този Европейски фонд за трансфер на средства. Той ще проработи единствено ако се направят нужните промени в управлението и контрола на системата. В противен случай той няма да работи, няма да си постигнем целта, ще останем на ниво между правителствени процедури и ще бъдем в плен на нежеланието на държавите членки. Същевременно ние трябва да зачитаме конституционните прерогативи на националните парламенти по отношение на ресурсите, независимо дали това ни се нрави или не. И ясно е обаче, че ако говорим за Европейски валутен фонд, Европейски паричен съюз, ние трябва да говорим и за ролята на Европейския парламент в демократичния надзор. Тук има дефицит. А от опит знаем, че по време на кризата Европейския съвет реши да се използват още 6 милиарда над определения таван и над това, което беше заложено. Разбира се, това беше в ущърп на правомощията на Европейския парламент. Що се отнася до бюджета, за това трябва да сме подготвени с структурата си, с процеса на вземане на решение – не би трябвало да се чака да дойде криза, защото тогава винаги се правят повече грешки. Също така съм съгласен по отношение на инструментите. Разбира се, че ако използваме съществуващите фондове, като кохезионните, социалните и други, бихме могли да постигнем и по-добри резултати от сегашните, стига да се направят структурни реформи в държавите членки. Извинете, казват ми, че на първи канал се чува не немски, а гръцки, казва председателят, но за жалост не всички немски колеги разбират гръцки. Съпругата ми ме, ме е убедила, че граматиката е много сходна. Чудесен език. So И тъй просто тези инструменти трябва да се използват професионално. Е, в една от точките споменаваме и техническата подкрепа от страна на комисията – трябва да се види как това да се разшири при следващата многогодишна финансова рамка. Законодателната рамка на структурните фондове вече ни дава някои възможности за действие в конкретни ситуации и държави членки. Нека се запитаме обаче, използваме ли достатъчно тези възможности? Така стигаме до ролята на бюджетния капацитет. Трябва да има капиталов съюз, банков съюз. И Всъщност те са тясно свързани с необходимостта и от бюджетен капацитет. Няма как да си затваряме очите. Запознати сме и с доклада на петимата председатели, това се казва и там. На второ място, като говорим за МСС и този механизъм за трансфер на фондове, трябва да се вземат необходимите държавни решения – от моя гледна точка, сегашната изградена защита не е под въпрос. По-скоро обсъждаме бюджетния капацитет, включително и валутния фонд. Те би трябвало да могат да поемат тези допълнителни подкрепещи програми с съответните условия за държавите членки. Така би трябвало да се избегнат някои сътресения. Интересен е въпросът обаче дали този фонд трябва да се управлява от структурите на Европейския механизъм за стабилност. Всички знаем, че тази година трябва да се работи много енергично, за да може еврозоната да поведе вътрешния пазар, да се направят необходимите стъпки и да стане ясно какво може да се постигне без промени в договорите и за какво ще трябва такива промени. Необходима ни е ясна пътна карта. Нямаме ли я, ще бъдем изгубени и залутани. Благодаря на докладчика. От името на социалистите демократите Пол Танк. Благодаря, господи председател. Харесва ми идеята за пътна карта. Не знаем какви проблеми ни предстоят. Имаме нужда от инструменти за стабилност на еврото. Не сме постигнали тази цел, а тя е необходима. Нека да започна с това, че ми харесва идеята в доклада да се идентифицира структурната реформа. Европейския парламент трябва да отиде по-далеч, да огледа бюджета – за да види дали решенията, дали държавите допринасят за европейското решение или пък трябва да им се помогне да следват различна политика. Разбира се, това не би трябвало да се ограничава само до рамките на Европейския механизъм за стабилност, трябва да се прилага и към други части на бюджета. Това е важно не само като инструмент за европейски политики, но е важно и за солидарността. Солидарността е двупосочна улица и е, имаме нужда от е, помощ, за да се реализират тези промени. Фискалният капацитет има три стълба, това е ясно. Не съм сигурен, че фискалният капацитет трябва да поеме всяка от функциите можем да предвидим и роля за сближаване и асиметрични шокове, но при всички случаи имаме нужда от тези стълбове, за да се запази стабилността на еврото. Заедно с всичко това обаче имам много въпроси. Ако това е само пътна карта, е напълно възможно да се загубим. Трудно ми е да съчетая фискалния капацитет с бюджетните правила. Виждаме прехвърляне от фискалния капацитет и отстъпление от бюджетните правила. Това малко ме обърква. И то сочи един по-общ е, източник на объркване. Къде е европейската, къде е националната отговорност? И бих искал авторите да изяснят това. Започва се с сближаването и конвергенцията и предвиждането на стимули за структурни реформи или пък трябва, може би, да има повече изисквания. Докъде сте? действително ли искаме Брюксел да казва на Париж какви реформи на пазара на труда да осъществи? И къде е отговорността за фискалната политика? Европейска, национална, ако е национална и децентрализирана, как ще тълкуваме клаузата за недопускане на спасяване? защото се притеснявам, че когато, държавни, когато парламентите и правителствата на държавите членки държат на своето, няма да тръгнем напред. Така че нека да определим кое е европейска, кое е национална отговорност. Имам и други въпроси. Какво е мястото на инструмента в е, еврозоната в общностния метод. Логически има нужда от нещо като парламент на еврозоната или някакъв друг орган за взимане на решения е, за еврозоната, но този въпрос е, не намира място в доклада. И по-нататък, фискалния капацитет, какво е мястото му в бюджета на Европа и как помага за решаването на проблемите с него? държавите членки могат да имат възможност за взимане на решения, което води до натрупване на неразплатени разходи. И на този етап, господин председател, виждам много неясноти. Те трябва да се изчистят, защото ние имаме нужда от пътна карта, за да стане еврото по-стабилно. Благодари от името на ЕКАРЕ господин Кьомел. Тук ли е? Пирко Рухоне Лернер. до голяма степен ние сме на същото мнение като господин Морисан и господин Балц. Тук в основата е една визия за Европейския съюз, а именно, че бюджетът се използва за да се регулират неща, които всъщност попадат в полезението на държавите членки. Това води до конфронтация между комисията и е, държавата членки и е, последствието е следва, следното. Бихме искали да имаме бюджет е, на еврозоната в Европейския съюз, която да, която да води до трансфери. Но трансферите е, е, поставят два въпроса. Когато е, е, тези трансфери имат като последствие морален, морален риск е, или въобще те оправдани ли са, тогава е, бюджетния капацитет, капацитет ще доведе до такива морални рискове и държавите членки ли ще ги поемат. Не смятам, че можем да предотвратим това, макар че се твърди в доклада. Различията между конкурентос... в конкурентоспособността и производителността са големи в европространството. Това води до големи рискове именно в проекто доклада не се обръща внимание достатъчно на този въпрос, не се говори за дисциплина на пазара, говори се за условията, условията и солидарността, но всичко това е много повърхностно засегнато. Би трябвало да помислим за това, че реформите, структурните особено са много трудни. Така поне стоят нещата в Финландия. В е, Финландия правителството възнамерява да осъществи много е, обхватни реформи е, и урязване на, на държавния бюджет, но тези реформи е, са, няма да дадат резултати в краткосрочен план. Те, са, е, те искат дългосрочен, дълъг хоризонт, за да се види техния ефект. Е, така че тези трансфери е, не са желателни от е, гледна точка на всичко това. След това е, Говорим, че е, е, трябва да се използва Европейския механизъм за стабилност за финансиране на, е, недостиг не, недостиг бюджета. Но този механизъм е един фонд за случаи на кризи и е, е, е собственост, така да се каже, на държавите членки. В такъв случай парламента не може да взема решение, свързано с средствата по този фонд. Екаре, например, по този въпрос е, би искал да внесе е, предложение за изменение в текста. Благодаря. Давам думата на Жан Артуи и му и председателството. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя двамата докладчици за проекта който поставя на обсъждане в е, е, важен е, момент един изключително сериозен проблем. Аз уважавам нормативната база, но мисля, че е задължително да имаме ясна политическа идея за пътя, по който искаме да вървим. Когато създадахме единната валута, ние се отказахме от част от суверенитета си. Националните централни банки станаха акционери в Европейската централна банка и създадоха една федерална по своята същност институция – но от гледна точка на управлението не извлякахме полките. Тогава се водеха дебати дали да има правила за границата, отвъд която не би трябва да се преминава, в противен случай се налагат санкции, или пък има нужда от финансов и бюджетен управителен орган – и това е записано в Амстердамския договор. Е, ние а, е, избрахме правилото и поискахме еврогрупата, създадена от министрите на финансите на държавите членуващи в еврозоната, да упражняват контрол и да налагат санкции. Е, и можем веднага да кажем, че правилото не беше спазено. Санкции не бяха никога наложени. И след едно и половина десетилетия, след въвеждане на еврозоната няма нито една наложена санкция, т.е. правилата не се спазват и няма управление и ние сме в най-лошата възможна ситуация няма сближаване и можем, нетрудно да се каже, че еврозоната е оптимална економическа зона. И заедно с това принципът за бюджетен капацитет на еврозоната е въпрос, който става много актуален. Еврозоната няма економическа политика. Това, тя е допълнение към економ... националните економически политики, прави се опит за тяхната координация и председателят на ЕЦБ търси на празно възможността да убеди своите национални колеги да се реализира една комбинация от политики. Аз отдавам голямо значение на предложението, направено от двамата съдокладчици. Поздравявам ги за проявената амбиция не можем, сегашното си състояние не може да се запази, тъй като има опасност да свършим зле. Мисля, че ако ще се създава бюджет на еврозоната, трябва да има разлика между бюджета на еврозоната и бюджета на Европейския съюз. Бюджетът на Европейския съюз е трудно разбираем особено след специалните фондове и трансфери. Ето защо ние пледираме за ясно разграничение между бюджета на еврозоната и бюджета на Европейския съюз. Как да се обезпечи това финансово. Трудно е да направим попълването му чрез данъчни постъпления може би трябва да има прехвърляне на правомощия. Компетенциите в областта на осигуряване срещу безработица. Това е просто част от идеи. Когато видим федералния бюджет на Съединените щати, то е 20, 18% от БВП и половината е насочен към социални дейности. В еврозоната прехвърлянето на правомощия в тази област, където финансирането се гарантира от прехвърляне на средства, т.е. държавите членки ще правят економии и ще прехвърлят тези средства в бюджета на еврозоната. Естествено, този бюджет трябва да помогне за реализация на економически реформи и да се предприеме нормативна база, така че еврозоната да стане оптимална зона с министър, който да не бъде подозиран в конфликт на интереси. Едно управление на съкровището и тук ще спра. Разбирам, че поемам председателството Роберто и давам думата на Нилс Торвалс. Благодаря, господин председател. Най-напред. Искам да благодаря на докладчиците за извършената от тях работа. Може да се каже, че те е, сформулираха повече въпроси, отколкото можем да дадем отговор по време на тези разисквания. В известен смисъл това е хубаво, защото въпросите пред нас са много и ние трябва да се опитаме да намерим изход от бъркотията. Въпреки, че разработването на пътната карта няма да е лесно. Част от трудностите проистичат от факта, че винаги е лесно нещата да се осъществят предварително, а не в последствие. Ако бяха отчетени всички проблеми преди създаването на еврозоната, по всяка вероятност днес задачата ни щеше да бъде по-лесно. Корективните действия в последствие са винаги по-трудни. Ще ви дам някои примери за неяснотите, с които се сблъскваме. В доклада се говори много за асиметричните сътресения или шокове. Ако се върнем на теорията на Манделс, той приема, че ще има един асиметричен шок и този шок и след като се успокои този шок, всичко ще тръгне гладко. Това е, беше пример за оптимизма на 80-те години, а днес живеем в различен свят. Днес е, някои страни ще се сблъскват, ще се сблъскат с много тежки асиметрични сътресения в резултат на иновациите – когато ги удари реалността на економическия свят. Следователно, аз бих казал, че асиметричните сътресения ще бъдат наш спътник през следващия век. И трябва да се научим да се адаптирани към тях. Заедно с това Въпросите, които възникват пред нас е как да изградим система, която да е в състояние да издържи на тези сътресения. Друг пример за проблемите, пред които сме изправени, е свързан с, с е, подхода на доклада към сближаването или кохезията. Ако кажем, че сближаването се провали или политиката на сближаване се провали, се имат предвид два различни подхода към проблема. Така както аз виждам нещата, е, че сближаването се провали. От 75-та година няма сближаване по всяка вероятност ние не, успява, не успяхме не успяхме да отчетем провала на сближаването. Когато кажем, че политиката на сближаване се е провалила, ние се натъкваме на един по-сериозен морален проблем, защото ние между редовете казваме, че политиката на сближаване – би трябвало да постигне нещо повече, отколкото е постигнала. И тук отговорността се вижда а, при, като принадлежаща на политиците. Т.е. политиците са тези, които са се провалили в областта на политиката на сближаване. По всяка вероятност, пред няколко дни сте прочели в вестниците, че гръцките граждани дължат на държавата 80 милиарда в неплатени данъци. Това е един от основните проблеми в гръцката криза, т.е. не се плащат данъци. Ако това бъде преодоляно чрез политиката на сближаване, тогава ще възникне проблема за моралния риск. И след всичко това, аз бих казал, че е хубаво, че е, ни е представен този доклад, тъй като той поставя пръста в раната. Мога да ви уверя, че няма да има лесни отговори. Имайки предвид, е, че разполагаме с приблизително една седмица да намерим отговор на тези е, въпроси, е, поздравления за докладчиците и докладчиците в Сянка. През следващите няколко дни ще се окажете в Ада. Благодаря. Благодаря, каза председателят думата има докладчик в сянка от Обединената левица. Не го виждам. Господин Марагал не е тук, но господин Бал се тук. Благодаря много на съдокладчите, господин Бъргар и госпожа Берест защото според мен те свършиха чудесна работа, обобщиха целият цели материал и наистина може би ще се пържим вада, както казахте, защото това е, е, е само началото на дискусията, на последствията, на този яд, както го нарекахте. Мисля, че трите стълба, които се предлагат доклада, като част от е, фискалния капацитет е, до голяма степен е, споделя нашето, е, отговаря на нашето мнение, становище въпрос, така че благодаря на докладчиците за това. Е, предвид на факта, очитайки, че те са от различни държави членки, с различни политически е, така, е, нагласа, мисля, че са свършили от много добра работа. Във вашите групи надявам се, че ще получите подкрепа на работата си. Вече не знае в... А ние всички знаем в кои групи ще има проблеми, в кои не. Сега, Въпросът е как да намерим баланс между е, споделяне на риска и суверенитета. Ясно и друго. Ако имаме едни на валута, ни трябва да имаме и данъчен капацитет. Това някои групи отричат, но наистина, ако имаме един на валута, не можем да минем без е, фискален капацитет. Въпросът е обаче къде да теглим чертата и как да балансираме. Сега по трите стълба. Първо, Доклада е, изхожда от е, е презумцията, че е, ако че единственото е, средство, с което разполагаме е европейския механизъм за стабилност и ако не знаем какво той е, може да направи, е, твърде много очаквания свързваме с него, което е опасно. Сегашният доклад е, от гледна точка на сегашната рамка е, възлага твърде много надежди на е, европейския механизъм за стабилност, но ни трябва повече информация, за да видим какво друго е възможно извън механизма е, и какви, какъв потенциал има все още в е, договора. Защото ако качим всичките си надежди на е, е, механизма, ще имаме проблем. Сега асиметричният шок и проблема с това. Повечето групи, предполагам, ще решат, че мислят, че трябва да има някакъв автоматичен дестабилизатор на шоковете и е, е, трябва съответно да имаме политически критерии преди този, тази функция, асиметрична, тази функция ще задейства трябва да сме изчистили всички политически съображения преди да го приведем в практика. И тази, е, това поемане на шока трябва да, да на ударя, трябва да се поеме автоматично и това да стане е, да е, е решено предварително, а не по време на кризата. Сега по недостига на финансиране или инструмента за инвестиции, който се крие зад него, е, важно за нас е сега в Европа съществува по-голями, е, е, съществуват големи различия в е, нивото на инвестиции, трябва да потърсим възможност да, да, да съживим FC фонда но сега малко скептични по отношение на сегашните стимули които биха накарали държавите членки да, да е, вложат парите си в този е, стълб за е, конвергенция. И ако не го направят, до каква степен ще функционира този стълб за конвергенция. Може би ще трябва да задействаме и други механизми, за да сме сигурни, че държавите членки внасят в този фонд. Така че това са съображенията, които ще изтъкнат групите по време на дискусията. Аз очаквам с интерес и нетърпение е, Нилс ти каза, че очакваш, е, е, дали го очакваш с нетърпение, не стана много ясно от твоите думи, но във всички случаи ние очакваме с нетърпение тези деба, дискусии, за да сме сигурни, че разискванията по фискалния капацитет ще се разшири е, ще излезе от рамките на този парламент, защото да представим една позиция е едно, но знаем, че най-важните дебати ще се водят в държавите членки и това е най-големия проблем за нас като парламент, дали можем да намерим ролята си в, именно в е, тази дискусия. Благодаря, е, Аз се присъединявам към... Е, е, е, господин Маргал пристигна, така че неприятното на, за, за закъснението е, че не можах да чуя това, което е казано до сега, но ще мина на испански. Не знам дали успях да чуя всичко, което се каза. Надявам се да не повтарям нещо, което вече е казано. Но аз съм съгласен с това, което се защитава тук. На второ място мисля, че имаме много добра възможност и един чудесен документ, с който да работим като основа на позицията на Европейския парламент. От тук можем наистина да започнем своя анализ и на ролята на парламента в тази тема. Това несъмнено е сложна тема. Спомняте си обсъждането на МФР. Ние в крайна сметка говорим за отговорността. И трябва наистина да обсъдим еврозоната, възможностите и механизмите за нейното управление и необходимите действия. Има четири неща, които искам да отбележа. Първо, много е полезно наистина, че ние можем да тръгнем с този текст като отправна точка. Има и нещо по-конкретно. Когато говорим за тези сътресения, казваме, че те са симетрични или несиметрични. Мисля, че Всъщност, тъй наречените симетрични сътресения всъщност не са симетрични. Тук става дума за вида длъжник от една страна и от друга страна излишъка и кредиторите. И може би трябва да говорим конкретно за инструментите, и за семантиката на тази асиметричност. Това е и част от въпроса. Мисля, че в целия доклад трябва да се има предвид, че се говори за тези три стълба и аз съм съгласен с да, разграничението, което се прави и най-общо съдържанието но принципно тук се казва, че тези три стълба трябва да взаимодействат, защото не може всичко да се прави по-отделно със собствена цел и така нататък. Би трябвало да се намерят връзките между тези три стълба. От тази гледна точка е важно наистина да имаме европейски механизъм за стабилност, който да се превърне в европейски валутен фонд. Това ми се струва много добра инициатива, която би могла да се вгради в останалите политики, както и борбата с дисбаланса. А фонда за черни дни и обещетението при безработица – също според нас са много положителни инструменти, но би трябвало да се добавят условия. Условия, отчетност, защото в противен случай е, ще имаме отново и непрекъснати прехвърляния на средства – замаскирани като нещо ново, така че тук трябва да бъдем далеч по-конкретни и да настояваме за поемане на отговорност при фонда за чернини и европейските обещетения при безработица. Също така, ми се струва, че това, което сме, за което говорим тук, е маса с два крака, защото имаме фонда за, 4, е, за черни дни, имаме схемата за обещетения при безработица, но липсват инвестициите. Без инвестиции няма как да се изпълни останалото. Ние искаме да има реално сближаване, реална заетост, така че ни трябва този трети крак – на масата, тъй да се каже, инвестициите и механизмите за тяхното управление на европейско ниво. Не само да се разчита на фондовете, за които допринасят държавите членки. Нещо, което е много важно, разбира се. И накрая, господин председател, като говорим за управление, тук имаме деликатен баланс между еврозоната от една страна и Европейския съюз от друга. Наистина и тук би могло да се допрецизира. Благодаря. Благодаря. Марко Вали има думата. Благодаря, господин председател. Изказвам се, извинявам се от името на колегата, който не може да дойде тук. Прочетах доклада и не съм убеден, не е убедена и групата ми, защото няма демократично разпределение на демократичните решения. Това са решения взети от бюрократи, от депутати в съответствие с частни интереси. хората, аз съм често сред тях, се бунтуват срещу тази политика. Разговаряхме с колегата Берес. Миналата година гласувахме нейния доклад. Имахме, имаме една валута, която обединява 19 много различни страни и тази система е източник на дисбалански. И сега да се търсят решения от типа на общ бюджет, супер министр на финансите, който ще налага недемократична политика на економии, реформи, продиктувани от частни интереси. Виждаме какво става във Франция и Гърция. Не искаме наложена, наложени решения дават се, дават се за кредити, за да могат да се плащат а, други кредити. Това е което ни се налага с тази рамка. И няма интелигентен а, начин а, да се направи връзка между онова, което искат а, големите държави и другите онези, които се обогатяват голем, големите се обединяват за сметка на малките. Не е възможно да се разсъждава по този начин. Продължаването на този проект според нас е безсмислено, тъй като е недемократично и некоректно по своя характер. И тук се говори за промяна на договорите, за да могат да се наложат на гражданите политики, които са които съответстват на големите интереси. В крайна сметка, както знаем, от тях идва всичко. Може би по, при промяната на договорите трябва да има възможност за излизане от единната валута. Трябва да се предвиди демократична процедура, демократична мярка. Вас ви харесва тази дума, но не я изпълвате със съдържанието. Тоест, трябва да има възможност да се излиза от тази политика, от тази валута, която е като усмирителна е, риза. Съжалявам. Ако предвидите такава възможност, ще бъде много великодушно от ваша страна. Съжалявам, че съм единственият, който говори е, толкова остро. Е, но искам да ви уверя, че настроенията са много силни. Имаме нужда от демократични решения, а рамката, която налагате, не е демократична. Това се решава зад затвори, зад закрити врата, решава се от бюрократи, които обслужват система, изгодна само за определен брой лица. Ние сме тук, за да разговаряме което е съвсем демократична процедура. Сега да минем на а, следващата а, точка. А, трябва да се подготвим за следваща точка, която ще започне в 16.30. Сега междувременно думата има Роберто Галтиери. Благодаря, господин председател. Няма да се спирам на необходимостта да имаме данъчен капацитет, е, както се казва в самото начало. Трябва да имаме бюджет за е, единната валута, не само бюджет за единия пазар. Моето мнение е много добре, становище много добре дефинира трите е, елемента, конвергенцията, симетрични, асиметрични е, шокове. Сега искам да се спра върху правни коментари, направени от господин Морисън по 9, 9 и 19 е, параграф от доклада. Не трябва да бъркаме нещата. Става дума за две различни неща. Е, едното е, е ролята на Европейския механизъм за стабилност и включването в договора. Другия е за развитието на Европейския паричен фонд, т.е. Другия, друг въпрос е определение на понятието създаване на фискален капацитет и на от дефиниране на неговата функция в правната рамка на Съюза. Нещата са взаимосвързани, но те не става дума за едно и също. Първо, когато говорим от юридическа гледна точка, правна гледна точка, не съм съгласен, господин Морисан, че промяна в договора е преди условие за това. Напротив, е, промяна в договора е по-ефективното решение, но не е единствената възможност, която разполагаме. Така че ще наблегна е, първо е, член 175.3 от договора би било отлично правно, правно основание. Ако прочетете и е, ако погледнете и решението на съда 167, ще видите, че тази конкретна функция не се предефинира, е, за да може да се използва за плана Юнкер и е чудесно правно основание колкото за, колкото за включването в бюджета на Съюза. Имаме член 21 от финансовия регламент, който разпределя е, съответните постъпления в бюджетни е, линии и е, три. Е, в сегашния договор имаме определена възможност да е, е, определяме конкретни бюджетни линии за случая. Второ за координацията. Има член 126 е, и процедурата за, при макроекономически дисбаланс. Значи можем да започнем да действаме в сегашния текст на договора, като е, разделяме съответните е, приходи в бюджета. След това въпроса и за Европейския механизъм за стабилизация, Европейския паричен е, фонд, е, който е по-сложен въпрос. Дискусията е по 253 и промяна в договора. Няма да навлизам е, в този проблем. Двете неща се припокриват и ако искаме да имаме път на карта, трябва първо да сме наясно, какво може да се прави и при сегашната е, конюнктура, ако има, разбира се, политическа воля, е, тогава нещата, е, договорите ще се намерят. Сега думата има Ван Весекър, нашия колега. Благодаря. Искам да поздравя... А, Вайдзекер, извинявам. Искам да поздравя докладчиците за проекто текста по една много трудна тема. И наистина е, съм впечатлен е, е, предвид трудностите на проблема. За да стигнем до въпросът, достигнем до положението, при което можем да придвижим дискусията напред в парламента и отвън, има няколко точки, които трябва да изчистим. Зная, че понякога двусмислието и неяснотите са необходими, за да се придвижим напред, но първия въпрос е по е, подробно да се формулира, да се е, каже в трите стълба какъв е баланса между отговорност и солидарност. Къде са, е, кои са националните правомощия в този модел, какви са европейските задачи и правомощия. Мисля, че това ще помогне до голяма степен. Също така, да се каже конкретно по тези три стълба, които, с които разполагаме, какво означава ограничение е, в държавния бюджет и е, доколко това може да се очаква в бъдеще, в, смис, в духа на това, което каза господин Артуи. И после, мисля, че можем да наблегнем повече върху дискусията за, е, по различните варианти за финансиране на фискалния капацитет. Споменахте потенциала от Европейския механизъм за стабилизация, но трябва да е, набележим и да, да споменем конкретно и другите варианти и опции. Именно по-систематично да направим това, е, да, да кажем е, какви варианти съществуват и са удачни е, при отделните стълбове. И накрая, е, да обсъдим е, какво може да се направи с и без е, промени в договора. Мисля, че е, за да се повярва на тази, конструкция, трябва да се е, помисли дали има неща, които могат да се направят по, в рамките на сегашния договор, но не би трябвало да се направят. И може би ще трябва наистина да се променят, да се пипнат някои неща в договора, за да можем да разчитаме сериозно е, за, на този модел, който е, изисква споделена отговорност, където има е, недостатъци, липсва недостатъчно, е, недостатъчно убедителен в някои ключови области а, и ни пречи да, да, да, да обединим суверенитетите си, е, което е важно. Благодаря сега, господин Вандес. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчиците и особено на госпожа Берез за този доклад. Мисля, че е добра отправна точка, за да обсъдим как ще изградим този финансов стълб в еврозоната. Трябва да кажа, че е много чудващо, когато чуем националистическите изказвания. Говори се за диктатурата на тези бюрократи в Брюксел и какво ли не още а самия наш дебат показва колко прозрачен е процеса на европейско съзидание. Мисля, че докладът е много добре структуриран, сбит с тези три стълба, които предлага, но може би трябва да говорим как да се финансираме. Това е важен въпрос, вече включен в дебата. Наистина трябва да дадем отговор как ще финансираме тези три стълба. Нека ви напомня за европейския механизъм, създаден 2010 година. Тогава Европейския механизъм за стабилност още е спеше дълбок сън и никой не му обръщаше, кой знае какво внимание. Ние говорим за 40 милиарда евро, които биха могли да бъдат отпускани като заеми. Освен това имаме плана Юнкер. Докладът очертава предлаганата система. Каква е разликата обаче? От една страна тези 40 милиарда, които са в бюджета на комисията и какво би могло да бъде полезно, когато се структурира Европейския механизъм за стабилност. Когато говорихме за този механизъм, ние говорихме най-вече за това как да го включим в договорите, но трябва да помислим как да се използват достиженията на правото на ЕС, така че тези 40 милиарда да бъдат използвани за капитала на самия европейски механизъм за стабилност. Ако се реши този въпрос, ще можем де-факто и де-юре да създадем този механизъм и той ще бъде и основата за Европейския валутен фонд. На второ място, ние говорим доста често за това, че е важна ролята на ЕЦБ. Говорим и за възможността за собствени ресурси в еврозоната, но от техническа гледна точка сега разчитаме само на печалбите на ЕЦБ. Имаме член 33.1а, който, член, който би могъл да бъде използван като правна основа, без да е необходима промяна в договорите. Трябва да се проучи това правно основание. Да запазим тези 20% от печалбата и да видим какво може да се използва като процент за бюджета на еврозоната. Ние стъпваме върху статута на ЕЦБ, член 33.1а и върху Лисабонския договор. Но е много важно да се види как ще се финансира Европейския механизъм за стабилност и как финансирането на този механизъм би могло да се използва и за трите стълба. Благодаря, Силви Голар. Благодаря, господин председател. Нека да поздравим докладчиците. Много добра основа. Три съображения. На първо място, мисля, че целта трябва да бъде оптимизиране на паричната зона. Не просто да се стигне до резултат, който да се харесва на парламента, а да се използват всички инструменти с цел по-добро сближаване, по-добро използване на еврото в името на просперитета. Целта е да се подобри функционирането на еврозоната в името на гражданина. Също така ние трябва да мислим за общественото благо, за това какво означава паричната единица за някои обществени блага. На второ място има тема, която никой не иска да спомене как ще структурираме отношенията между еврозоната и държавите, които не искат да се присъединят към нея. Знаем, че имаме отношенията с Обединеното кралство и заради Обединеното кралство се позволи да има Европейски съюз с различни валути – Разбира се, по този начин всички държави си запазват възможността да се присъединят към еврото. В договора се казва, докато държавите членки се присъединят, като се предполага, че това ще се случи. Но ние трябва да помислим. Ако ще има различни валути, то ще има и рамка, която не може вече да бъде единна. Е, с това са съгласни и колеги от Алде. И още нещо, много важен е въпросът със собствените ресурси. Знаем, че се работи на междуинституционално ниво, но тук контролът на Европейския парламент, на националните парламенти или на някаква смесена група е много важен. Да се говори за происхода на тези собствени ресурси. Би трябвало докладът да оставя отворени различни възможности, като те се очертаят много стрикно. Ако има финансиране от държавите членки, може ли да се говори за бюджет на еврозоната? Всъщност, още от решението на Дегол от та година ние имаме тази вредна система, при която контролът е на национално ниво, а говорим за европейска система. Би трябвало да се помисли и да се избегне това бъдещо раздробяване. Пак ще кажа браво за положените усилия. Това е трудна задача, но ние всички ще ви помагаме. Благодаря. Струва ми се, че всички вече се изказаха. Сега ще дам думата на двамата докладчика. Наистина е изключително богата и демократична дискусия. Всъщност, господин председател, дискусията беше многопластова за имаше известна резервираност, но и многократ, но пък и след това, след съответните стимули се раз... вих дискусия, която обхвана всички теми. Частично, господин председател, вие отговорихте на някои от въпросите. Пред себе си имам нещо, което трябва да предоставим на разположение на колегите един е, експертен доклад от 2013 година, правни варианти за допълнителен е, фискален капацитет на е, еврозоната. От професор Репази е този материал. Много интересна оценка се прави тук на това какво е осъществимо от бюджетна гледна точка, какво не и какво може да се направи или не, може да се направи без промени в договора. И това, което каза господин Вайдзекер е важен аспект. Има неща, които можем да направим е, без промени в договора, но може би е по-добре да, да изчакаме допълнение в договора, за да ги направим. По-разумно от политическа гледна точка е да не го правим е, е, без промени в договора. И наистина има много е, примери в е, историята на европейските бюджети, където е, може да се работи само с приходи, те, като се следи горната граница и многогодишната рам, финансова рамка, като разбира се се предостави контрол на Европейския парламент в определен, от определен вид, това може да се постигне и може би е добре да дам на колегите да погледнат този документ. документ. Чухме днес някои тълкувания на текстове, в този доклад за това какво е възможно, какво не. Може би трябва да помолим и комисията да, да дадат становище малко по-подробно което ще бъде е, допълнителна база за разисквания по този въпрос но мой опит от 25 години сочи, че е, нещо, е, че е възможно да се направи нещо, да се въведе допълнителен текст по фискалния капацитет с потвърждение на държавите членки, работната група, да се види какво може да се прехвърли от е, европейския бюджет е, е, извън Европейския бюджет. мисля, че възможности съществуват в закона за бюджета и възможности, които не сме изчерпили. И накрая колегата от Испания, ако правилно е, съм чул е, превода, той говори за диктатура от Брюксел. Не е, е вярно. Ние имаме договор и съответните разпоредби в него ако искаме реформа, допълнителна реформа, е, и роля на парламента, е, не винаги това ще има положителен ефект, защото е, не участва в някои решения, не участва нито парламента, нито националните парламенти и от тук някак си прехвърлянето на промощи от европейския националните се обезмисля. Сега проблем, въпросът за преразглеждане на, на финансовите перспективи по категории 3 и 4 и да се съсочим върху конкретните проблеми, това е абсолютно задължително. мисля, че ако преди да, да е, изчистим тези неща, няма да можем да направим нищо. Това е упражнение и задача за всички нас. И сега е, колегата Хонеле, е, темата за моралните рискове е обсъждана многократно, а когато говорим за съответните условия и солидарност, е, също сме разписали принципи в това отношение и когато говорим за държави членки, страни и националности, някои се оплакват, че прекалено много условия се поставят в това отношение. Значи е, солидарността и условията са, върват ръка за ръка. Има държави членки с е, различни социални системи. Това е дискусия, която, е, на която се натъкваме непрекъснато. Въпрос за евространите или не евространите. Е, мисля, че в доклада много точно е формулирано това. Принципа е пазар, единия пазар е, и в центъра на този общ пазар е еврото. Има държави членки, които са е, седем се, е, се стремат към еврото. Т.е. тук не се изключват държави членки. И колеги, които не, е, не е, принадлежат към е, еврозоната, бих искали да се тегли ясно чертата, да е ясно какво е необходимото развитие за стабилизиране на, на еврозоната и кое засяга страните, които не са в еврозоната от тези мерки. Тук въпросът е и политически. Сега е, минимума е, че тези, които в момента не принадлежат към еврозоната, в крайна сметка не трябва да на тях да им се пречи да се присъединят в бъдеще. Това е, е въпрос, по който ще работим в бъдеще. Благодаря и на колегата Балец. Балец Е, хубаво е, че съществуват тези кохезионни фондове за по-слабите държави членки и е, трябва да се помисли какви възможности за инвестиции е, биха имали тези държави, ако не съществуваха тези фондове. И за работната група на високо равнище и въпроса, който бе поставен във връзка с това, за може би трябва да видим дали в е, окончателния вариант на доклада можем да е, добавим и текст, е, свързан с този въпрос. Трябва да намерим обаче начин да, да формулираме и да, да споменем и ролята на националните парламенти. Благодаря, Първаш Берес. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите, защото всички положиха усилия да прочетат доклада господин Морасан, който беше представен от господин Балц. Постави няколко въпроса и аз имам желание да му отговоря, че основната ни цел като съдокладчици докладчици е да прецизираме някои въпроси, но основната ни цел е един-два месеца след оточняване на взаимоотношенията с Обединеното кралство, парламента през октомври да изпрати ясно послание към другите институции за това, което е необходимо за еврозоната – не споменахме 123 член от договора. Е, член 125 има ясно място. Що се отнася до измененията в е, договора? Никъде не казваме, че не искаме промяна в е, договора. В определен момент ще трябва да се реализират ангажиментите на държавите членки. Имайки предвид предизвикателствата, не можем предварително да решим, нито пък да ни се забрани да предприеме мерки в рамките на договора. В договора съществуват много възможности е, ние ще ги анализираме отново, е, но при всички случаи смятаме, че те могат е, да усъвършенстват начина по който функционират нещата. Господ Танк повдигна въпроса за пътната карта Е, ние не иск, ние естествено трябва да избегнем моралния риск и аз не смятам, че всичко трябва да се свежда до моралния риск. Но той не, не можем в негово име да не допуснем мерки за оптимизиране на еврозоната, що се отнася до разпределението на компетенциите Идеята за сближаването е да има по-ясен национален ангажимент – господин Артуи се спря на въпроса за взаимоотношенията между бюджета на еврозоната и на е, Съюза. Не знам как ще изглеждат нещата след 20 години. Може би няма да има такова разграничение. Но днес виждаме, че сега има 19 държави членки, 7 ще, по всяка вероятност ще се присъединят, две държави имат опт-аут, е необходимо да се направи съответната организация. Господин Торвалц, искам да му отговоря за бъдните поколения, пък и сътрудниците му ще предадат по отношение на сближаването. Няма да се спирам подробно, тъй като Раймер Белга се справи. Що се отнася до това, кое е по-лесно? да се предприемат действия предварително или в последствие. Ако е по-лесно в предварително, след Махстрих, знаем, че парламентът има а, много дейности, само че не бива, веднага ще ни кажат, че има въпроси, с които не бива да се занимаваме. Двата въпроса трябва да се допълват и днешната криза ни задължава в един труден контекст да решаваме нещата в движение. Благодаря на господин Баоц за подкрепата. В хода на дискусиите стана ясно, че има европейски дух на европейски конструк... конструктивно отношение. В измененията ние казахме, че ще отразим дискусиите в измененията. Европейския механизъм за стабилност трябва да остане централен елемент – на капацитета за реагиране на асиметрични сътресения. Ето защо ние смятаме, че трябва да има бюджетен капацитет, част от който е Европейския механизъм за стабилност. Ние заедно с това повдигаме въпроса за това, че резервният фонд трябва да бъде включен в дискусията. Господин Марагал, вие предлагате да формулираме условията за кризисния фонд. Друг от изказалите се повдигна въпроса за автоматичен механизъм. Това е смисъл на нашето предложение. Знаем, че в, орган, в механизма стабилност има условия и ние искаме да решим от теоретична и практическа гледна точка въпросите за асиметричните сътресения, но не бива да влизаме в механизма който предвижда кризисен фонд. Не искам да се спира много на подробно и мисля, че отговорих на много от изказалите се. Имам само две наблюдения. Първо, имайки предвид а, фонда за стабилност, това се споменава в член 22. По въпроса за използването на печалбите на ЕЦБ, както го споменахме по време на изслушването, двамата са докладчици смятат, че това е въпрос, който трябва да се реши чрез изменения. И така, започвайте работа и ще видим как ще решим този въпрос. Сега за обществените блага, въпрос спомена Силви Голар. Смятаме, че този въпрос е добре развит. А, ние имахме възможност да разговаряме с Марио Монти в Рим. в началото работната група нямаше мандат да обсъжда въпроса за бюджета на еврозоната. След това е, мандатът е, еволюира и този въпрос ще намери място в окончателния доклад. Може би трябва да се адаптира редактира окончателния текст, за да се, от, за да се отчете съдържанието на решенията. Благодаря на Перванш Берес и на Раймер Бьоге, благодаря на Докашка Сянка, благодаря на всички изказали се. В крайния срок за внасене на изменения е 7 юни, 12 часа на обяд докладчиците биха ли приели удължение с два дни, т.е. четвъртък 9 юни в 12 часа на обяд. Следващото заседание на двете комисии ще бъде на 11 юли, където ще се обсъдят измененията, но тогава ще изслушаме и министрите на финансите които приеха поканата на съвместната комисия да говорят пред нас. През септември съвместната комисия отново ще се събере, за да се произнесе с гласуване. А, може би през октомври ще бъде гласуването. Ще бъде през октомври а, навлязахме малко във времето на а, следващото заседание. Председателят до някъде и моя грешка, но само с 15 минути закъсняхме, а и дебатът а, беше нужен и си за